от ЕКР. Получихме също една проекторезолюция. Те имат мнение на мълцинството. Всичко това ще бъде протоколирано. Ако няма възражение към протокола, то тогава този протокол